и да започнете гласуване във вашата комисия. And now... А сега ние започваме с нашето гласуване. And... Uh... Uh, let me say... Нека да кажа, събрали сме се тук за гласуване. Нека да благодаря още веднъж на всички вас, членове на нашата комисия, от името на председателите, пет души, които вие сте избрали. Благодаря ви. Имате много работа. Знаете, имаме 17 законодателни доклада, които разглеждаме 17 и 8 законодателни становища. 6 незаконодателни доклада и 5 незаконодателни становища. До края на а, нашия мандат най-вероятно ще има около 15 законодателни фа, а, досиета, които те първа ще се появят в а, Косме, Коперник, научно-развойната дейност, седмата научна програма, комуникации и така нататък. Е, също и някои незаконодателни предложения, например в космическата област, а, най-вероятно ще възникне и законодателно предложение за сателитните връзки, управлявани от правителствата. Имаме много-много работа. Имаме и нови членове. Това е много важно. Те ще подсилят нашата дейност. И сега, нека да ги номинираме като пълноправни членове по азбучен ред колегата Босой от НП Румъния. Бихте ли станали, за да ви видим? Колегата Босой, къде сте? Няма го, съжалявам. Преди беше в АФЕТ, ИМКО и ЕНВИ за изминалите две години и половина. Следващият в списъка, пак по азбучен ред, госпожа Ребека Хармс. Бихте ли станали? Всички ви знаят, но все пак да ви видят. Благодаря. Благодаря за това, че се връщате пак. Като пълноправен член на комисията ИТРЕ, Ребека Хармс започна през 2004 като пълноправен член на ИТРЕ и за изминалите няколко години тя беше съпредседател на Зелените. също работеше в нашата комисия, беше много активна а, и по темата Украина. И сега се връща в Итре. Господин Корнбачев от България, а, новоизбран член а, от Социалисти и демократите, новоизбран член, който е завършил технически университет в София и всъщност е и заместник в Комисията за транспорта и петициите. Имаме също така и друг такъв член заместваше госпожа Моска от социалистите и демократите в Италия, господин Склец от зелените от Харватия, господин Смит от зелените от Обединеното кралство, и господин Бургесио а, от Италия е ЕНФ. Това е в информационната част на моето изказване, а сега нека да пробваме системата за гласуване. Моля, поставете картите, да пробваме. Okay. Is okay? Yeah. One EPP. One EPP. One e Един от НП е в повече. Да, не е нов член, защото новият член не присъства. Един ЕНП в повече. Все още. Сега, сега вече е окей. Okay. Добре, край на гласуването. Okay, so let us go to the... Добре, сега да пристъпим към истинското гласуване. Използването на радиочастотната лента 470-790 МГц. Нашият докладчик е Патриция Тоя. Знаете, имахме много активен и успешен трилог и сега гласуваме само едно гласуване електронно по целия текст. Моля, гласувайте. Един от НП в повече. Maybe Mr. Busoy is some... Господин Бусой някъде гласува извън тази зала, може би новият член. Край на гласуването. Благодаря ви. Великолепен доклад. Поздравления за докладчика. Сега, второто гласуване. Доклада на Ждислав Краснодемски. Създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с между правителствени споразумения или вързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта енергетиката и така нататък. Това е така нареченият доклад ИГА – споразумение между правителства. По именно гласуване, а, не, поправя се председателя, електронно гласуване. Край на гласуването. 50 за. Браво! Поздравления за колегата. Господин Тожиновски. Благодаря. Професор Кръснодемски ме помоли да, да го извиним, че не е тук в момента. Подготвя визитата на Ангела Меркел иска да ви благодари, иска да благодари на всички докладчици в Сянка за великолепното сътрудничество и е много щастлив, че е всичко е минало толкова добре. Благодаря, казва председателя. Добре. А сега ще гласуваме последният доклад. Проекто доклад по предложението за преодоляване на блокирането на географски принципи и други форми на дискриминация въз основа на националността, място на пребиваване и място на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар. До кралачик Ева Кайли и сега компромис 1 за против въздържали се приема се изменение 106 против въздържали се, приема се. Изменение 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Проверяваме електронно 110 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. О, отхвърля се. 111 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 24-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно, не беше ясно. Компромис 6 гласуваме, моля. Не беше ясно. Край на гласуването. Приема се. Уа. Моля ви, моля ви, вдигайте ясно ръце. 26 е за. Против. ли се. Приема се. НП, вдигайте си ръцете. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 132 е, за против, въздържали се, отхвърля се. 133 за. А, поправя се оратора. 28. 28 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 133 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против,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 против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 156 Нека да гласуваме 155 за. Против. Въздържали се. Приема се. 156 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 157, 158, 159 идентични, заедно, трите за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Трите изменения заедно. 157, 158, 159. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменен 60 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, прием, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. 67. Край на гласуването. Отхвърля се. Е, Измени 6. За. Против. Въздържали се. Нека да го проверим. Е, изменение 6 гласуваме, моля. Изменение 6. Край на гласуването. Приема се.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 92 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 93 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 измене за против, въздържали се, приема се 96 за, против, въздържали се, отхвърля се 15 за, против, въздържали се, приема се 97 за, против, въздържали се, отхвърля се 99 и 16 заедно за, против, въздържали се, приема се 100 за, против, Въздържа... Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 101 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за. Против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Изменение 17. Край на гласуването. Отхвърля се. 102 за. Против. Съдържали се. Отхвърля се. 103 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате да проверим 103-то. Добре, проверявам електронно 103-то изменение. Моля, гласувайте. Стой трето, край на гласуването. Отхвърля се. 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега електронно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте електронно. И край на гласуването. Добър резултат. Поздравления за докладчика. Благодаря. Това е всичко от днешното гласуване. И ако вземем предвид това гласуване, сега ще приключим с него и стигаме с следващата точка от дневният ред. Закъсняваме вече, изоставаме с няколко минути. po trzecim panelu, after third panel on the hearing, if there is time, Dear colleagues, ladies and gentlemen, feedback... Колеги, следваща точка е информация относно текущите преговори. Роуминг на Едро. Докладчика, госпожа Компула Натри. Well, we will, we will, uh, try to finish. Ще се опитаме да приключим следващата седмица, но не е сигурно. Uh, затова е много важно колегата, докладчик, да ни информира за случващото се и в каква посока вървим. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на цялата комисия, защото имахме много силно становище от наша страна. Все и имахме много добри докладчици в Сянка. Наистина бяхме добър екип, когато се подготвяхме за преговорите, както и по време на самия трилог. Вчера а, чухме тук а, министрите за, цифровата, а, за цифровизацията от Малтийското председателство и смятам, че наистина вървим в правилната посока. Искаме повече конкурентна способност и тук, защото виждате, само така ще има най-добри решения за потребителите. И това е много политическа тема. Бяхме обещали на европейските граждани още преди много време, че от юни няма да има вече сметки за роуминг. Така че е много важно да изпълним обещанията. А, сега знаете, че има малко по-различен подход, но по-високата цена означава, че може би а, потребителите ще използват по-малко интернет а, информация, когато пътуват. А, това е част от от една политика, която беше изградена през декември и съответно си има ограничения относно данните, относно а, и, и, информацията, която се прехвърля по интернет и всъщност на къде вървим. А, съветът също върви към сближаване с парламента и се надявам, че ако не следващия вторник, то възможно най-скоро се надяваме да успеем да решим този въпрос. Трябва бързо да работим, за да можем това законодателство да, да го гласуваме в пленарна зала най-късно през април. Благодаря за подкрепата и благодаря за, за вашите дейности. Продължаваме напред. Казахте, че въпроса с данните, с интернет информацията е най-тежката тема. Също така роуминга, как някой да не злоупотребява с системата и правилата, които са изградени. С и съответно да не се злоупотребява с доверието на потребителите. Това е. А, това е. Има ли някакви въпроси от залата към нашия докладчик, към докладчиците в сянка, ако са тук, разбира се? А, въпроси? Няма въпроси. Добре. Значи, уважавате казаното от докладчика, имате доверие. Благодаря. И така стигаме до следващата точка от дневния ред. Благодаря на госпожа докладчика, благодаря Петра. Много добър преговарящ сте. И сега публично изслушване на тема Преглед на рамката за електронните комуникации. Много важен въпрос, както знаете. На 14 септември 2016 комисията публикува важно предложение за а, европейската комуникация, така речения регламент БЕРЕК. Така наречените а, 5G е, мрежи в рамките на пакета за стратегическо развитие на комуникациите. ИТРЕ е една от водещите комисии и е, трябва да преследваме нашите цели За тази цел обаче ще има нужда от около 500 милиарда евро инвестиции за следващото десетилетие, за да можем да модернизираме мрежата. Мрежата, която беше модернизирана последно през 2009. Това е голямо инвестиционно предизвикателство за всички нас. Комисията смята, че новата тази нова рамка ще направи много по-конкурентоспособна и атрактивна телекомуникационната мрежа. И се надява също така комисията да подобри употребата на радиоспектъра, като се създава такав, като се създаде терен за комуникационните услуги. И така, добре дошли на нашите гости. Поздравления за вашето присъствие. В, ще имаме два панела с по пет души и в двата. Имате много малко време за изказване за всеки един от панелистите, но смятам, че ще се справите. Комисията също предложи да се подсили ролята на националните регулатори по БЕРЕК и а, на европейският регулатор, за да има предвидимо приложение на новите правила и да се улесни общият пазар а, в това отношение и да се избегнат несъответствията. А, имаме много важни въпроси за разискване. Нашият, нашите докладчици от ИТРЕ с госпожа Дел Кастио, господин Тушеновски, господин Золиньо и господин Бони. Четири законодателни текста и се чувстваме много отговорни. Както вече казах, два панела, пет оратори във всеки и е, ще има също така и сесия въпроси и отговори. Сега ще помоля нашите експерти да не говорят повече от 5 минути и скъпи колеги депутати, моля да се ограничите до 2 минути. Ще видим с какво време разполагаме във втората част, но поне в началото 4, максимум 5 минути за нашите оратори, 2 минути за депутатите. Инвестиции, 5G, дигиталното разделение, това са ключови теми. Три теми, много важни. И сега, нека да представя за първата сесия, където темата е мрежата и услугите господин Сориано. Той ще бъде първият а, говорещ. Той е председател на Берек. Той е избран а, за 2017 като председател на Берек. И, доколкото знам, вие сте инженер по телекомуникациите и сте от Еколь Политехник, Политехническото училище и сте е, изкарали по-голяма част от кариерата си, в, занимавайки се с а, регулациите за телекомите. И а, за нас е чест да имаме тук такъв гост. Заповядайте. Сорано. Господин Сорано. Соряно. Yeah. And... Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията промишленост за предоставената ми възможност да споделя моята гледна точка относно прегледа. Както казахте, вие ме поканихте да се изкажа не само по, като председател на БЕРЕК, но и като експерт, който работи в областта вече 15 години. Първото, което искам да ви кажа, и това, между другото, е нещо, което се надявам, че споделяме, а именно този отрасъл, регламента за далеко съобщенията е в края на цикъла си, който се откри преди 20 години, т.е. цикъла на отваряне на конкуренцията. Това не означава, че това е край на цикъла на конкуренцията, защото е нужно да има конкуренция, но откриването й е факт вече почти на всички пазари в Европа. Политическият мандат, който парламентът, съветът, комисията ни е, дава на регулаторите, е, отварящи пазара за конкуренцията. Ами, според мен тази мисия и този мандат е доста добре осъществен. Сега, въпросът е какви са новите цели които политиците, европейските институции желаят да предоставят? Какви са новите насоки за пазара на телекомуникацията и регламентирането му? Какви са те? И от миналата година, 2015, всъщност вече почти две години, е, имаме тази нова мисия за запазване, отваряне на интернет средата. Това е нов политически мандат, който вие ни възложихте. Друг е въпросът е, с роуминга. Както бе представен току-що. И сега е, мисията ни е цифровите пазари или пазара на далекосъобщенията да бъдат наистина достъпни за гражданите чрез роуминга. Другия въпрос е свързан с свързаността. Разбираме от комисията, че може би ще има и нова амбиция в Европа. Всеки гражданин да може да има възможност за свързване 5G, интернет на нещата, мрежа и с висок капацитет. И очевидно това е новото предизвикателство, което комисията слага на масата за преговорите. Знаете, че в Берек и националните регулаторни органи и агенции ние сме на ниво изпълнение. Така че първото, което искам да допусна, е очевидно това е ролята на политиците на парламента, на комисията, на съвета, а именно да зададат целите. Знаете, че през последните дни слушаме за необходимостта от гъвкавост в областта на целеполагането. Мисля, че ролята на европейските институции е именно да определят целите – моля ви, не бъдете скромни в тази амбиция. Насърчавам ви на европейско ниво да определите високи цели, защото това очакват европейските граждани. И нещо друго, което искам да ви кажа е, че Берек наистина е а, а, готов да участва в а, дискусията и след това в изпълнението на всичко това защото мисля, че ние е, се намираме в много различен етап сега в сравнение с предложението на е, единия пазар за телекомите. Е, съществуваше тази идея за изграждане на паневропейски пазари. мисля, че всички споделяха тази цел, но времено знаем, че става въпрос и за участие на пазарите, не само за регулаторите. Мисля, че трябва да бъда наистина много конкретен. Ако искаме наистина да бъдем на мястото на срещата при тази важна емисия и трябва да бъдат включени поне трима участници основни. Аз с удоволствие ще участвам. Сега, на първо място разделянето, ако мога така да кажа. Нужни са всички участници, които трябва да заявят е, своето, своя ангажимент. Тоест не альтернативни и съществуващи. Всички оператори трябва да инвестират нужна е конкуренция. На второ място. Не бива да има несигурност разполагате с 5 минути, каза председателя. Да. най-ясното равнопоставеност трябва да се гарантира за всички, за да може да има инвестиции и на трето място да има, разбира се, е, интерес за е, предприемачите, да няма бюрокрация, да могат да се разрешават е, проблемите. И ако всички сме съмишленици и мисли ще постигнем целите си. Благодаря, председателя. Много важни три аспекта споменахте. Разбирам, че никак не е лесно да се спазва един регламент от 4 минути, но а, много ви моля, това е единствената ни възможност. И така, мрежи и а, услуги. Това е темата на сегашния панел, а после ще говорим за управлението. Така че ето това е много сериозна разлика между двете теми според нас. Така че моля ораторите да насочат изказванията си по тези две теми. Така че мрежи и услуги. Сега, госпожа Фур, а, Асоциацията на операторите Телеком, генерален директор е госпожа Талдания, ръководител на съответното дружество и тя започнала своята кариера в Датското Министерство на наука, технологии и новации. Имате думата, госпожо. Благодаря. Уважаеми господин Бузек, уважаеми госпожи и господа а, председатели, членове на комисията. Нашето дружество има 44 е, е, дружества. Ние сме основен, е, основен център на услугите в Европа в областта на мрежите. Сериозни предизвикателства имаме наистина и пред другите а, е, пазари, така че позволете най-напред да ви благодаря, че ни поканихте да представим нашата позиция в Етно. Това е чудесна възможност. А, е, искам да започна най-напред с поздравления към Европейската комисия, защото проекто предложението е много стабилно и добра отправна точка, за да се а, е, реализира сериозна амбиция. По същество за кодекса. Три основни послания ще отправя към вас. Първо, дружествата в нашата асоциация – поемат ангажимент днес с вас. Ние ще направим възможна бърза връзка, качествена за всички граждани, независимо къде се намирате в Европейския съюз. Нито един европеец не трябва да остане извън тази възможност. На второ място, широко лентовото предизвикателство е историческо, изключително важно, за да се постигне интеграция и обхващане на всички. Наистина е много деликатен е този въпрос може или да се увеличи инвестицията, или да се убие. И на трето място може да се е, предостави по-голям избор за цифрови услуги за европейските граждани, но регламентирането трябва да допусне това. Тоест нужно ни е пространство, за да можем да развиваме новаторството и в Европа. След това, по отношение на инвестициите, мрежи и граждани, защо в гигабит да се инвестира в това общество? Защо това има значение за гражданите? Бързите мрежи значат конкретни неща. Нови възможности за работа, по-добро образование, сериозна инфраструктура цифрова, за да може да се развива и те на дружеството и автономни автомобили. Каква инвестиция е необходима? Какъв мащаб? Нужни са конкретни е, е, цифри и числа. Предизвикателството е голямо. Комисията а, показва, че става въпрос за 500 а, милиарда. А, в консултантската ни група се стигна до 660 милиарда евро изчисление, но в крайна сметка важно е, че над 90% ще дойдат от тези средства от частния сектор. В Етно ние сме на мнение, че само тогава ще можем да убедим инвеститорите да вложат тези средства, ако наистина регламента остане неутрален по отношение на технологиите и различни инвестиционни модели се използват. Основният принцип в цевината на регламента в Европа е много прост. Операторите трябва да имат възможност да използват широко лентови технологии, да ги приспособят към местни условия. Кабелите FTTH и всички останали технологии, GFAST, хибридните коаксиални и прочи, трябва да помогнат да превърнат а, мечта в а, реалност по неутрален начин, що се отнася до мрежата. Сега кодекс се предоставя конкретни модели, така че ние сме на мнение останалите инвеститорски модели трябва да бъдат а, а, възможни, трябва да има стимули за това. Технологичната неутралност и е, възможността за всякакви инвестиционни модели, които да се използват, са изключително важни, за да се покрият всички територии и всички граждани да имат достъп до е, бигет обществото. Условията могат да дадат възможност за това в е, регламента, но първо трябва да се уточни каква е ролята на конкуренцията, за да има инвестиции. Здравословната конкуренция е основно водеща при иноваторството и а, инвестирането. И трябва да има баланс в това отношение. На второ място, нужни са разпоредби в кодекса, които ще увеличат инвестициите, а, да не ги ограничават. И а, наистина мерките за а, картографиране са изключително важни във връзка с 22 член инвестиции. А, останалите задължения в 59, параграф 3. Също изключително важни. Що се отнася до екс-анти условията, също трябва да се има предвид. Не бива да унищожаваме нещо преди да сме го създали. И накрая, нужно е да има регламентиране. Трябва да погледнем как се урежда въпроса с услугите където вече има други закони за закрила в конкретни отрасли не бива да се допуска двойно регламентиране, защото така ще подтиснем новаторството. Нека да има последователност в защитата на потребителите по цялата търговска верига. Можем да постигнем по този начин две цели – да увеличим избора и конкуренцията и да укрепим стопанската дейност и инвестициите в мерките. Председателя, извинявайте, че ви прекъсвам, никак не ми е лесно но моля опитайте се за 4 минути да се изказвате. Разбирам ви. Много неща искате да споделите всички вие с нас. Много моля да ме извините, че ви прекъсвам. И може би след като отговаряте и на въпросите, можете да добавите нещо от своето експозе. И следващия оратор е господин Орсон, Олсон, заместник-председател Ериксен, ръководещ Европейския офис на Ериксен в Брюксел и председател на Цифрова Европа, представляваш е, отрасълът цифрови технологии. Много интересен аспект за нашата комисия. Обуч... С обучение е, във Франция, е, магистърска е, степен от е, Швеция. Заповядайте, господин Олсон. Thank you very much. Um... Много ви благодаря. Ще говорим за мрежи. Така че не, не ще ви покажа една картина на мрежите, мисля, че е добре всичко да го поставим в правилната перспектива. Когато говорим за услуги на електронните съобщения, особено в контекста на 5G технологиите, говорим за общ подход и една рамка, която засяга цифровизацията и промяната в обществото и промишлеността. И смятам, че това е много важен аспект, защото промяната може би е по-масштабна, отколкото сме очаквали. И смятам, че трябва много напред да гледаме в бъдещето сравнение с това, което предлагаме в момента. И ми се струва, че Европейската комисия дава сметка за този факт в своето предложение. Дава си сметка, че трябва да бъдат визионери но от гледна точка на, мрежите не говорим просто за поредното а, поколение на достъп до частоти от 4G към 5G. Разработва се цяла една платформа, която да даде възможност за развитието на нови мерки, така че мрежите от поколението 5G ще бъдат много по-различни от днешните. Услугите в много голяма степен ще бъдат разграничени от аспекта на мрежите, свързани с самата доставка на съдържание. Едновременно с това обаче голяма част от услугите ще продължават в много силна степен да зависят от възможностите на мрежата. И затова е толкова важно да се, да се разбере правилно равновесието между услуги и мрежи. Трябва също така да се разбере, че петото поколение мрежи ще обхващат различни технологии за достъп, както фиксирани, така и безмрежови, като Wi-Fi и, 4G, и 4G. Едновременно с това изграждането на 5 технологиите са свързани с много сериозни инвестиции, факт, който вече споменахме. Или казвам с други думи, е, приходите, идващи от потребителите, няма да са достатъчни, за да се обезпечат тези инвестиции. Инвестициите ще е, зависят от е, възприемането на този вид технологии от обществото като цяло, т.е. не само потребителите, преките потребители като такива. Ето защо се нуждаем от една регулаторна рамка, която да отговаря на нужните ни цели и да обхваща всички възможни заинтересовани страни на пазара. От гледна точка на мрежата бих искал да се спра на няколко елемента, които според мен са много важни, след което ще спомена и някои други елементи. На първо място технологичната неутралност. Смятам, че това трябва да бъде основната основен стожер на европейската политика, тъй като пазарът най-добре се справя с е, определяне на, победителите в областта на технологиите и защото технологиите се развиват толкова бързо, се оказва много трудно да се наложат ограничения на това как ще изглежда технологията за в бъдеще. И ми се струва, че предложението в настоящият му вид не подчертава достатъчно нуждата от технологична неутралност. Друг аспект, който е много важен от гледна точка на мрежите е достъпът и на спектъра и разположение и достъпа до този спектър. Факта, че спектърът трябва да бъде на разположение. Няма как да има 5G, ако нямаме нужният спектър. Мисля, че посигаме напред по отношение на частотата от 700 МГц, но това няма да е достатъчно ще имаме нужда от възможности за използване на спектъра в градска среда и за това трябва да можем да се насочим и в други частоти, като например 3,8 ГГц. И не мога да ви почер... да ви убедя достатъчно колко е важно да се отпуснат своевременно тези е, чистоти, от които се нуждаем в спектъра. А сега няколко думи за услугите. Много различни модели на потребление, на използване ще има по отношение на 5G технологиите. Разбира се, ще обхванем всички традиционни услуги, с които сме запознати, които съществуват и сега. И между другото, най-бързо свършите се услуги в интернет са видеоуслугите. И това ще продължава да е така. Така че предоставянето на видео услуги ще продължава да са много важен аспект и съответно трябва да се подобрят скоростта на сваляне. Но ако погледнем други аспекти, като например автономното, автономното шофиране и роботизацията на промишлеността, ще трябва да обмислим и други аспекти и трябва да си дадем сметка, че някои от услугите зависят в много силна степен от а, възможностите на мрежата, други в по-малка степен, но трябва да сме наясно с а, цялостният контекст, който обхваща и мрежите, и услугите. Благодаря ви. И аз много ви благодаря, казва председателят. Четвъртият ни оратор е госпожа Ди Фелинси Антонио ръководител на публичният, публичният орган на Web. Тя отговаря за регулаторната политика и, въпроса за Европейския съюз в Web. Тя също има много богат опит в представянето на тройни услуги в Италия. Преди това госпожа Дифилиси Антонио е работила за италианският е, орган, регуляторен орган за телекомуникациите. Госпожо, имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря на всички членове на Европейския парламент за поканата към нас. За нас в FastWeb е чест да бъдем сред вас и да ви представим това, което нашата гледна точка за предвижданата реформа за регулаторната рамка за електронните съобщения. Надявам се също така да може да ви представим и позиция, която споделят други дружества, намиращи се в същото положение. Ние сме не само най-големият альтернативен доставчик на широко лентов интернет в Италия, но ние сме и сред пионерите за разработване на фидрооптиката и в Италия, и в Европа. Ние вече сме, достигнали, сме успели да достигнем до 7,5 милиона домакинства и сме инвестирали няколко милиона евро, за да го постигнем и продължаваме да инвестираме много масово, имаме много амбициозни планове и за това сме много доволни от първоначалното предложение на Европейската комисия. Както, както каза и господин Сория, но вече не говорим за противостояние между вече съществуващи и альтернативни доставчици, а основното противопоставяне между инвестиращите оператори и операторите, които не инвестират. И според мен е напълно честно да бъдат насърчени оператори, които инвестират, да продължават да го правят. Това обладетелство не само нашите компании, но и създават нужните условия за просперитет на Европа и за подобряване на конкурентоспособността на нашата промишленост. При след това смятам, че парламентът очаква още много работа, защото предложението е добро, но има още какво да се доизясни в него. Някои от разпоредбите могат да поставят под заплаха някои от ключовите елементи, които дават възможност на сектора да се развива толкова бързо. Аз съм много убедена, че конкуренцията е основният е, единствен истински стимул за инвестиции. Дружествата инвестират, защото усещат, че други дружества им дишат във врата. Ако няма конкуренция, няма да има и инвестиции. Много с много малко време разполагам, така че ще ви дам някои съвсем практични елементи за това какво може да се подобри в вече много добрата на доброто предложение на Европейската комисия. Започвам с идеята за упростяване на съществуващата регулаторна рамка. Съгласна съм, не бива да превръщаме упростяването в дерегулиране. достъпът продължава да е много важен елемент и трябва да се запази този, този достъп. Ние, например, в FastWeb имаме много проактивен подход при разполагането на фиброоптични кабели и по принцип винаги сме готови да да достигнем до крайните нужди на потребителите, да достигнем до всеки офис и до всяко домакинство, но продължава да има сериозни проблеми с достъпа до, до по-малки и по-отдалечени населени места. И ако се основаваме на картографиране, ако се борят номерата, на, ако просто се изчислява броят на доставчиците, най добри на древно, много опасно, много често много бързо има опасно да се сложи край на инвестициите. И по този начин всъщност отнемате основите, на които ние изграждаме стратегията си. Втори, също толкова бърз пример. Нека да не смесваме съвместно инвестиции и търговско споразумение. Вярно е, че съвместните инвестиции могат да доведат до положение, в което двама или повече оператора заедно притежават мрежата, което значи, че ще изгражда една стабилна основа за по-нататъчното развитие. Не смятам обаче, че търговските споразумения водят до същите резултати, защото търговските споразумения на практика означава, че единият оператор ще инвестира, а вторият оператор ще бъде зависим от него. Така че нека да правим много ясно разграничение между тези две понятия. Много ви благодаря. Thank you very much, madam. Благодаря ви. Следващият оратор в първият, първата група, петият, господин Фокс Румли, анализатор в световните телекоми и е, работещ като анализатор за градските условия в, в фирмата Enders Analysis за периода 2005-2008 и също той е анализатор, който по-скоро гледа преглед, прави преглед на мненията на инвеститорите. Не е инвеститор, той самия не е инвеститор. Така че, господин Фокс Румле, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата, за да говоря тук за новият телекомуникационен кодекс. Смятам, че това наистина е много важен елемент. Искаме резултати като по-добра услуга, по-добро покритие, по-добри инвестиции в мрежата. Така или иначе това отнема години и понякога десетилетия. За тази цел имаме нужда от регулаторна рамка, за да има сигурност на инвеститорите и аз съм анализатор, който говори с инвеститорите всеки ден, кажи речи, и гледам как могат допълнителни инвестиции да подсилят новите технологии. Тоест, да не се отклонява капитала в други сектори, в други е, континенти, а да генерираме възвръщаемо за нашите клиенти и да подсилваме мрежата. Никой не е длъжен да инвестира и няма кой знае какви изисквания, за да сте инвеститори в е, телекомуникационният е, сектор – просто се насърчават инвестициите и се опитваме да осигурим предвидимост. Тук ще говоря за три основни неща. Първо, недискриминация и методологията за разходите. Нещо, което вече се разглежда десетилетие. Също анализ на пазара и е, възможност за намаляване на административната и регулаторната тежест това е петият регламент в това отношение, който инвеститорите считат за полезен. Разбира се, нещата много се променят. И новият текст кодифицира тези изисквания, но така ще има по-добро стабилно прилагане по целия европейски пазар. Има области, където инвеститорите следят много внимателно вашите предложения, например когато се говорят за а, високопродуктивните мрежи, а, които служат за специфични технологични решения бързото развитие на фибротичните технологии за свръхбърза широколентова връзка. Това са а, основните елементи, които ще допринесат за полза за голям брой потребители във възможно най-кратко време, а, без да си закриме операторите за бъдеще но това означава, че ще има нужда от големи инвестиции. Реалността е, че ще има различна ситуация в различните държави и именно този преглед на пазара ще даде най-добрите решения. И тук стигам до съвместните инвестиции. Много интересен потенциал има тук относно условията. Ако има твърде много условия, а, няма да бъде полезно. Трябва да се използва упростена процедура. А, също трябва а, да има по-добра отчетност. М, това, което инвеститорите виждат е, че някои от тях, например, не искат да рискуват, и а, да искат да, това да се отразява в цените. И третата тема анализа на пазара три основни елемента. Първо, инвеститорите ще а, подкрепят този кодекс, ако пазарът е конкурентоспособен, т.е. да не се налагат допълнителни регулативни проблеми. Също трябва да се а, а, мотивират, а, примерно, дългосрочните споразумения а, с а, доставчиците на дребно. И също регионалният анализ. Много от районите си имат специфики. Има си градски райони, където има голяма конкурентна способност – Понякога обаче има и други, които са много по-слабо развити. И накрая смятаме, че разширяването на продължителността на анализа на пазара е много по-добро решение и по този начин ще, се, ще имаме много повече резултати в бъдещите поколения. Благодаря. Благодаря. Сесия въпроси и отговори начало с докладчика, госпожа Дел Кастио. Заповядайте. Докладчик по Кодекса по телекомуникациите. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички гости. Да, мисля, че наистина всички вървим в една и съща посока в анализа от това, което чухме тук. Имаме интересен подход който съвпада с становищата на експертите. Няма да влизам в кой знае какви детайли, защото имаме още много, много предизвикателства относно бъдещето и още веднъж няма да акцентирам върху това, но трябва да помислим както и Питър го каза. За новия сценарий за цифровизацията на индустрията, заедно с информационните технологии, които се развиват и как това води до по-голяма конкурентоспособност на европейската економика. Смятам, че а, печалбата а, е от новите възможности. потенциал е огромен. Искам да се сроточа върху един специфичен въпрос, а именно различните заинтересовани страни и влиянието на този подход. Как, как могат да се променят позициите? ще има нова дефиниция на електронните услуги спрямо новото предложение на комисията. А, смятате ли, че има друга позиция спрямо различните заинтересовани страни? И защо? Защо вашите заинтересовани страни мислят а, така? А, Някои смятат, че е изкуствено това разграничаване между цифрови услуги и други. Надявам се да получа възможно най-точен отговор. Просто искам да чуя и вашата позиция. Благодаря. Това е от голямо значение за докладчика. Да. Разбира се и за всички, и за всички нас. Моля ви за точен отговор. Благодаря. За нас, виждате, е много трудно също да се поберем във времето. Сега господин Тушеновски, който отговаря за доклада Берек. Ще говоря на родния си език. Да, и аз искам да благодаря за а, интересното резюме на, а, теле, на пазара за, на телекомуникационните услуги. Той се разработи а, страшно много напоследък и а, вярно е, влизаме в ново поколение такива услуги. И второ, харесах и това, което казахте, че трябва да бъдем предпазливи. може би не трябва да влизаме в тази новосъздадена система а, бързо и непредпазливо. Искам също да задам въпрос от ваша гледна точка за а, отворността на инвеститорите. И от друга страна, как да не затрудняваме пазара с тежки регламенти? всички говорихме с а, а, доставчици на услуги. Случвало ми се е те да избягват в че по член 77 се казва, че а, капиталите а, трябва да да се отклоняват и да се разделят, за да не се получават големи изкривявания на пазара. Искам да видя какво е вашето становище и е, после ще задам други въпроси, свързани с организацията. Благодаря. Колегата Зориньо който отговаря за доклада Бежичен интернет за вас. А, благодаря. И аз ще говоря народния си език. Искам да благодаря на нашите гости за обясненията. Инициативата Бежичен интернет за Европа е, е много важна за всички европейски граждани, т.е. всички наши граждани знаят, че тази бежична мрежа може да подобри значително живота. Именно за това има такъв проект. И това е ключова точка, която позволява на всички да използват гигабайти и а, трябва да бъдем лидери в това отношение. Тази инициатива трябва да бъде задействана възможно най-бързо с положителен резултат, за да могат гражданите да, да имат достъп до цифровия пазар във всичките му форми. Говорили сме и с Комитета на регионите, и с Економически и социален комитет. Те всички разгледаха доклада, който приехме единодушно. Гражданите, без съмнение, са приети, е, са заинтересовани от е, това. Трябва да видим какво е, вие смятате, че трябва да се направи, за да се задейства тази инициатива. И това да се превърне в е, успеха на Европейския съюз. Благодаря. А сега господин Бони за а, обществото Гигабит и инициативата 5G. Благодаря. Благодаря за вашата презентация. Много, много вдъхновяващи изказания чухме. Разбираме, че има доста критични моменти за прилагането. Целите са ясни. Е една от тези цели и една от критичните точки е как да се избегне разпиляване на решенията и разпиляване на правилата. Какво мислите? Как бихме могли да подкрепим работата, за да се избегне фрагментирането? И второ, търсенето на нови услуги, господин Олсън говори за пакета от нови услуги, свързани с 5G мрежата и, и така нататък. Как, как бихме могли да изготвим този списък с предимства, с ползи и как да го направим в сътрудничество с държавите членки и с местните власти. Благодаря. Следващият госпожа Ниблер. Ähm, благодаря, господин председател. Я ще говоря народния си език. Много благодаря на всички оратори за техните експозета. Имам е, няколко въпроса. Разбира се, много са въпросите, но ще избера няколко от тях. Как ще създадем инвестиции? Как ще има система от стимули? за да гарантираме, че 5G, широколентовие и интернет получи финансиране и инвестиции? Какъв ще бъде модела, който ще се използва? Разполагаме с предложението на комисията, то достатъчно ли е? Трябва да навлизаме в по-големи подробности, ако да, в каква посока? На второ място – картографирането – като че ли тук става въпрос за много сериозна бюрокрация и разходи. Всяка една държава членка вече е предприела подобни стъпки. Със сигурно знаем къде трябва да се добави регламентиране, къде не. Ако погледнем анализите на пазарите са готови години, години наред вече. Така че има ли смисъл да съществува в формата, в който предлага комисията? Може би трябва да го променим. Благодаря. Благодаря, госпожа Вернер. Благодаря, господин председател. И аз ще задам конкретно въпросите си. За рефинансирането инвестициите. Казвате, че има нужда от бизнес модели. Какви бизнес модели могат да се прилагат в 5IG или 5G? когато в крайна сметка се нуждаем от пълно покритие при най-нисък разход. И що се отнася до 5G? Вече има заявление как точно ще се развие нещата, дали пък ще има липса на инвестиции, защото не е ясно каква ще бъде възвръщаемостта. По-нататъка, що се отнася до големите градски зони, как ще се гарантира липсата на разлика между големите градски райони и селските при достъпа. След това ще възприемаме ли американския стандарт – има ли идея по въпроса? Въобще ще се разисква ли? Може ли да работим с паралелни стандарти, например? Има ли такъв риск? на последно място, но не и по значение. Дебата за а, различните опасности, които могат да възникнат за здравето на хората, а, различните станции, базове и прочее. Ще има нужда очевидно от повече подобни станции по отношение на 5G. Как точно ще се стигне до равновесие? Благодаря. Много въпроси за две минути. Благодаря ви. Господин Хокмай. Благодаря много. Благодаря за изказването, господин Хокмарк. При 5G разбира се, ще се промени на практика естеството на телекомите. Вече на практика няма да говорим по този начин за телекоми данните по различен начин ще текат и ще се обработят в различен мащаб, нечуван преди това. И всички останали дейности вече ще бъдат различни. По-нататък, както подхождахме с електрическата енергия, да въпросът ми е, според вас ще се промени ли бизнес логиката предвид всичко това? Различните споразумения, е, конвергенции и сливания на различни а, е, услуги, например в областта на комуникацията. В тази перспектива, как може да се постигне споделяне на услугите, по-добър е, достъп, виртуални оператори, сближаване не само между различни участници, но и през граничен характер. Днес, имайки факта, че намаляваме разходите за роуминга, въпреки всичко остават граници в, на пазара на европейските телекоми. Така че възнамерявате ли да, да се обмисли въпроса за трансевропейски оператори? Каква е логиката? Съвсем различна ли ще бъде в сравнение от сегашната ни? Очевидно е така. Това означава, че нуж, са нужни нови бизнес решения, но вероятно и нова законодателна уредба и структура. Благодаря, председателя. Имам още трима оратори записани с въпроси на списъка. Госпожа Thank you very much. Uh, I'm Shadow. Благодаря. Аз съм всъщност до, също с докладчик в Сянка по кодекса, работим по този въпрос. И а, що се отнася до системите 5G? А, съгласни ли сте с всичките тези начини на връзка DOCS-3 или предпоръчате друг вид неутралност на мрежата? А, да не се окаже така, че ставаме всъщност а, а, хостинг на нещо по-бавно от сега съществуващото като услуга, която се предоставя по-нататъка във връзка с по-дългото време траене и предложението. Къде е по-добре да създаде на национално ниво модела или пък за 10 годишен период? Ако имаме 10 годишен е, период, т.е. по-дълъг период, ще бъде, предполагам, че няма да има изградени, кой знае колко много нови сгради, ще има вероятно разрушени така че, е, е, тъй като не е достатъчен спектъра, той пак ще бъде недостатъчен и няма да има кой да предоставя услугите. Какво мислите по този въпрос? За инвестициите. Вие говорите за известни е, фондове и средства. Но как ще се финансират новите услуги, новите участници и очакваме развитие не само в рамките на сектора, вътре в него, но и извън него. И е, също така, що се отнася до е, конкуренцията, това водещ момент ли е? Дали има риск, че старите пари ще финансират старите неща, а трябва да се намерят нови пари за новите аспекти? Е, кой ще бъде енергийни компании, малки центрове консултативни ли ще има. И е, що се отнася до е, сега действащо и несъществуващо. Добре, сега по конкретен начин, ако се намирате в града, има много оператори. А, в другия случай не, така че ако става въпрос за 10 милиарда, а какъв е риска? Ремонополизиране, например, на градските среди. Благодаря, председателя. Господин Раймон, не го виждам в залата. Госпожа Сандра. Мерси, месье президент. мой... Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да ви задам един много целенасочен въпрос а, по програмата Wi-Fi for Europe. Аз съм докладчик в сянка по това досие. Комисията в своята програма изисква безплатният Wi-Fi финансиран от Европейския съюз да бъде с много висока скорост. А знаем, че в много селски райони няма такъв високоскоростен Wi-Fi интернет. Така че бих искала да чуя вие как гледате на темата. Как може да гарантираме, че Европейския съюз ще облагодетелства не само големите градове, където той или иначе вече има високоскоростен Wi-Fi интернет, но и той да стигне до селските райони. Бих искал също така да ви попитам какво смятате за идеята да има добро географско равновесие на интернет, достъпа до високоскоростен интернет и накрая Говорим за 6 до 8 милиона общини, които могат да бъдат засегнати в целият Европейски съюз. Това е ограничен, това е опит с ограничен мащаб все пак. Смятате ли, че той опит може да повлияе на бъдещето развитие на други услуги или на други модели в бъдеще? Благодаря ви. Много ви благодаря за прекрасната дискусия. Сега обръщам се към нашите панелисти с молба за отговор. Може би ще се съсредоточите всеки по един или два въпроса, на които да дадете отговор. Може да се и сътрудничите при избора и може би първите отговори да насочите вниманието си от господин Орсон да започнем в обратна посока, а на вторите въпроси ще започнем отговорите от обратната посока. Един след друг, ако обичате. И така, господин Олсън, ако обичате. Да, наистина много интересни въпроси, но мога да отговоря само на някои от тях. По дефиницията с услуги електронна комуникация. Доста проблеми виждаме тук за използване на определенията, които се предлагат във връзка с а, а, вида, по който е формулирано определението, защото услугите се а, развиват много по-бързо. И когато става въпрос за различен тип услуги, различен сигнал, има и нови а, начини, по който се предлага сигнала по таблети, по приложения, по а, телефони. Очевидно е необходимо да се актуализира а, определението и да се анализира още по-задълбочено. Що се отнася до нещо друго, което искам да кажа? Когато става въпрос за просите 5G и автомобилната промишленост. Има много различни предложения, които искаме отново да изслушаме във връзка с технологията и неутралността към технологията. А, наистина комисията а, може би не, не би трябвало да предлага едно или две. Може би този въпрос трябва да се уреди в организациите по стандартизация, заедно с а, телекомите и те отрасъла и да се води разискване кой ще бъде най-добрия модел. Защото това е важно за тези, които ще инвестират, които ще изграждат инфраструктурата от пътища. Мисля, че до тук мога да спра. Да, благодаря. Мистер eh, Сориано. Господин Сориано. Um... Благодаря. По въпроса във връзка с риска от тежко регламентиране и с инвестиране, дали е достатъчно ясно всичко в тази насока. Мисля, че трябва да избегнем недоразумението тук. Онова, което отблъсква инвеститора е регу... регулаторната несигурност, не самия регламент, не точния регламент или регулиране. Това, което трябва да направим очевидно е следното. От Европолит практическата цел за свързаност с инструментариума, с който разполагаме, да намерим на национално ниво правилната комбинация между альтернативни оператори, съществуващи оператори за инвестиране, какъв е правилният достъп, каква е схемата, която трябва да се използва и съфинансирането само по себе си е нещо добро. Това се докладва от редица държави в Европа, но предложението направено от комисията пазара е като че ли ограничаващо малко с усмирителна риза. И ние сме е, притеснени, че поради липсата на изпълнение на това е, предложение ще се стигне до несигурност, крайна сметка, за е, инвеститорите, предприемачите, които, разбира се, имат нужда от мрежа с голям капацитет. Така че, за да можем да намерим точната схема за регулиране на положението, е нужно да има автономност във всяка една държава. Що се отнася до 25-те години разрешение и как по 5G може да няма национални решения, които да не са последователни едно спрямо друго. Можем да кажем, че днес Берек все още работи по темите с спектъра първо становище а, е, относно прегледа на този етап сме. Това не непременно е, разглежда само спектъра. Ние разглеждаме този аспект. Имаме специална работна група, която работи по е, мобилните устройства и роуминга, така че да видим какви могат да бъдат плюсовете и минусите в предложението на комисията. Разбирам, че отрасъла трябва да има достатъчна видимост, разбира се, но малко като с кристалната топка стоят нещата. Как, да, да, да, да предогадим какво може да се случи след 25 е, години. Това е процес, е, по който трябва да се работи. Благодаря. Е, заповядайте, госпожо. Благодаря. Няколко бяха въпросите, някои от тях много интересни. Ще се опитам да отговоря на някои от тях. Как ще създадем инвестиции, инвестиционен климат? Според нас има две основни цели тук. Неутралност на технологията и подкрепата за всички инвестиционни модели. Разбира се, предвидимост в кодекса и законодателството за инвеститорите. Технологичната неутралност е свързана също и с въпроса как гарантираме максимално интегриране на европейските граждани в процеса, защото има, ако имаме неутрална технология, тогава оператора може да избира технологията и по какъв начин да разположи супербързия широколентов интернет. Що се отнася до новото определение, е, всъщност бе споменато от госпожа Дел Кастио, има наистина проблем е, по отношение включване е, сигналите и големи проблеми вероятно ще се стигне до комуникацията машина-машина, устройство-устройство. Машина, устройство и това е във връзка също и с регламентирането на работата на операторите. За нас е много важно да анализираме и този аспект, ако искаме да имаме интернет на нещата и операторите активно да участват в този процес. Благодаря. Госпожо директор, сега заповядайте госпожа Ди Фелиция Антонио. Благодаря. Както каза и председателя Соряно, съгласна съм. регламентирането не е само, че не трябва да спира инвестирането, а това трябва да доведе до голяма полза в Европа. Трябва да бъдем съвсем на място, за да постигнем целите 2020 в Европа. И не само това можем да се гордеем, че в Европа успяваме, използвайки съвсем достъпни цени. Тук всички са печеливши в този процес. Ако разгледаме положението и в други континенти, щатите, например, нещата не непременно стоят по същия начин. Ниското ниво на конкуренция там всъщност е, стигна до високо широколентова скорост и това не доведе до други плюсове обаче при разполагането на услугите. Значима а, възможност, доста осложнена и е много трудно а, да се уточни до подробности елемента, който действително трябва да се регламентира, за да не се претовари системата. Да не симетрични регламенти, може би, но нека да се уверим, че основното, което е най-важно за Европа, остане да съществува и в бъдеще. По 5G Много от членовете на комисията, които са днес тук, уточниха наистина в изказванията си много точно, че има сериозен процент на несигурност с 5G и пречки потенциални. И може би липсва е, инициатива в някоя категория оператори за бързото разполагане на тази услуга. Мисля, че вашата комисия по промишлеността съвсем наскоро изготви един а, доклад, много интересен, по много а, важен аспект. И трябва да започнем работа именно от там. Едно от заключенията, което ние можем да докладваме, и аз съм напълно съгласна с това, е, че в някои случаи може би е много полезно да дадем възможност на нови участници да навлязат в пазара, защото ако има установени мобилни оператори, те вероятно искат да инвестират и друго. Може би все още инвестират обаче в 4G, може би няма да имат друг интерес. Както споменават някои от вас, да продължат с инвестирането. Има някои инструменти, които ще бъдат дискутирани през следващите месеци, които а, и дават възможност за асиметричност, достъп до спектъра. Има други такива инструменти, с които разполагате които могат да създадат подходящия стимул за създаването на нови катега оператори. Може би нови оператори могат да се намесят на пазарите и да привлекат и други инвестиции. Благодаря, госпожо е, Фелиси Антонио. Фокс Господин Фокс. Да, благодаря съвсем накратко. Първо, инвеститорите не им харесват структурното разделяне не само, че е объркано и времеемко, ами всъщност се отклонява от самата инвестиция и често се оплакват, че Операторите са напълно вертикално интегрирани. Според нас обаче всичко това може да бъде разрешено с използването на съответни маржове и тестове е, е, за реплициране. И по отношение на инвестирането в големите оператори, а не регионалните участници, има много пространство за по-малките, за конкуренция на пазара и ние ги очакваме да се появят на пазара. И е, пазарите са много динамични в тази насока, така че наистина много трудно съществуващите да бъдат прекалено конкретни как точно ще работят бъдеще конкретни области. Така че ето тук имаме известно притеснение относно изискването за прекалено уточняване къде точно инвестирането трябва да бъде насочено в бъдеще. И, и на трето място съвсем накратко по 5G. Голямото въздействие според нас от 5G ще бъде наистина огромно по мащаб разполагане на базови станции, което ще бъде много скъпо. И на този етап не е съвсем ясно дали наистина има обоснована стопански интерес за това. Благодаря. И така, Останали въпрос, който, на който нашите, основен въпрос, на който нашите гости не са отговорили? Не, няма. Добре. И така пристъпваме към а, следният а, панел по същия начин, а, както и а, първият, но в обратен реч ще са отговорите. И така започваме с господин председателя Сориано. Заповядайте. Нашата тема този път е управлението. Основна тема. Благодаря, господин председател както вече го казахме в първият вариант, Берек а, все пак се занимава с с прилагането на практика на новите а, цели, които ще бъдат определени от европейските институции. Така, въпросът сега е кой е най-добрият начин Берек да участва в а, това амбициозно начинание. Тук има два въпроса. Първият, какви са новите мисии, които искате Берек да постигне? И второ, имате ли нужда от промяна в самата организация на Берек за постигане на това? Берек като цяло смята, че на този етап е съгласен с идеята за независимост на комисията, с новите задачи, които комисията предлага да даде на този регулатор, особено свързан с картографирането, с спектъра, а, с крайните потребители и също и а, неутралността на мрежата относно конкуренцията. Така че като цяло можем да се съгласим с новите задачи, които комисията дава това може да бъде разисквано ниво Берек. Вторият въпрос е дали има нужда от нов Берек, който да постигне това. И тук не сме съгласни с комисията. Както знаете, Берек е резултат от политическа дискусия и предишно преразглеждане на текстове. Знаете, че Европейския парламент изигра важна роля, особено госпожа Дел Кастио. И сега имаме едно равновесие в Берек между ам, отделните национални такива регулатори, които работят отделно а, с подкрепата от административният ни офис в Рига. И а, тук имате в това сътрудничество хора от моят екип и също и хора от Италия, от Унгария, които работят в експертната група. Берек е тази специфична комбинация. Това е всъщност резултат от ангажимент от 28-те държави. Ние решихме да търсим заедно решение. И в системата, предложена от комисията, се въвежда един изпълнителен директор със собствена администрация, която всъщност ще бъде едва ли не е, допълнителна агенция на комисията, която ще решава всичко, ще изготвя всичко. И ще подписваме и ще подпечатваме решенията само. Комисията ще взима основните решения и ще бъдем част от бюрократичната машина. И няма да сме е, мотивирани да търсим решение. Ще загубим националните ни корени, защото в Берег всичките работни групи са съставени от национални експерти. Никой като че ли не говори за това. Непрекъснато само се говори за а, регламенти, които да се прилагат. Ние в Берек смятаме, че а, имаме вече добри основи. Имаме също и конкурентна способност. А, ние определяме а, също и а, насоките за неутралността на мрежата. И обществеността приветства тези насоки, а не беше въобще очевидно това в началото на занятието. И също успяхме понякога дори и да влезем в конфликт едни с други и да си противоречим, когато става въпрос за а, прилагането на практика. Спомните си фаза 2, когато а, се оказа, че е, един от, регулатор, е, от регулаторите не изпълнява рамката. Е, и тогава при такива конфликти се обръщат към Берег да попитат ние какво мислим по въпроса. И в повечето случаи потвърдихме анализа на комисията. Т.е. виждате, че е, сме готови да имаме един такъв процес на партньорски проверки, разглеж, преглеждане. На... Смятам, че приоритета трябва да. Но, но смятам, че новата идея тук, която се предлага, е просто Берег да изпълнява политическата ви цел. Моля, не ни бъркайте това, което се предлага днес, е просто да се убие нашата динамика. Благодаря. Много силно послание. А сега госпожа Фюр, генерален директор. Благодаря за дадената дума. Тук да коментирам по управлението. А, нека да а, говоря за телекомуникационните компании и телекомуникационните услуги. Първото ми послание ще бъде, че резултатите от най-важните аспекти, както за компаниите и за е, потребителите, че всъщност трябва да се изгради най-добрият модел и най-добрият процес. И е, ако тази дискусия не засяга постиженията на така нареченото общество гигабит, ние трябва да продължим процеса, за да позволим на индустрията да стигне до развитие на бежичният е, интернет мисля, че имаме широко споразумение между институциите, че спектърът е много важен ресурс, без който, ако не се хармонизира той, няма да стигнем до 5G и без 5G няма да има това общество, гигабит общество. И също второто ми послание е относно управлението на спектъра. Говорихме за хармонизиране. Смятаме, че това е от ключово значение за а, прехода в Европа. В този контекст също искаме да кажем, че традиционните модели, базиране на индивидуални лицензии, трябва да остане от все така като стълб в нашата система. И третото ми послание тук е, че регулаторното упростяване ще помогне да се решат проблемите относно управлението. Малко по-специфично, нека да кажа, смятаме, че трябва да се упрости а, пазар, но за тази цел трябва да подсилим анализа на този пазар. И да не, не само да се позволи място повече инвестиции, но също така да се намали натиска а, от страна на правителствата. Също Колкото по-предвидими са рамките, толкова по-лесно ще бъдат прилагани правилата на практика. Благодаря толкова кратко и толкова точно. Много сте ефективна. Господин Олсън, заместник председател, заповядайте. Също ще бъда, ще се постара да бъда също толкова кратък. Когато става въпрос за управлението на Берег, ние не смятаме, че трябва да, да има чак толкова силна позиция просто трябва да има добро сътрудничество с отделните институции. Това, което е важно обаче, когато говорим за регламенти и за управление и как трябва да се осъществява то, Да, това, което аз искам да видя като резултат от дискусията, когато стигнем до крайните резултати, е, че искам да има връзка между законодателите и а, фирмите, така че да има едно проактивно законодателство, което да ги подкрепя. И трябва също да имаме лесни адаптации към промените. Ако помислите за това, което обсъждаме тук, за бързото развитие на технологиите, на мрежата и така нататък. И последиците, които това дава за обществото, смятам, че трябва да сме още по-адаптативни. Има наистина една такава роля за намиране на равновесие между законодател и регулатор и а, някои Други елементи вече ги споменах, така че няма да влизам в детайли тук. Но просто искам да кажа нещо, което смятам, че е важно за вашата комисия. Проучването, което беше споменато от комисията, не споделям становището, че това е добро проучване. Напротив, смятам, че това е проучване, което е неуместно и въобще не създава усещането за спешност, което всъщност трябва да има. И не слагаме акцента върху значимостта на 5G за Европа и дори някак си размива ролята на европейската индустрия. Още нещо и приключвам. Ако погледнем инвестициите свързани с операторите и къде искаме да бъдем през 2022, мога да кажа, че 22% от европейското население само от населението в другите развити държави ще имат достъп до 5G, а в Европа не повече от 6%. Трябва драстично да променим подхода си. Благодаря. Сега госпожа Фелисия Антонио. Благодаря. Вярвам, че съществуващите системи на управление между Европейски, Наската комисия, националните регулатори, БЕРЕК се оказаха много уравновесени и ефективни в миналото. Аз лично смятам, че независимостта на регулатора е от голямо значение. Особено за малките оператори е още по, от по-голямо значение спрямо големите. А, винаги сме подкрепили да има един силен регулатор, който може да оценява независимо условията на пазара и да регламентира възоснова на технически и фактологически обстоятелства. Така че ние сме за предложението на комисията да подсили критерият за независимост и а, а, типа регулатор. Смятам, че това е напълно съответства на нашето искане. Другите забележки, които искам да направя е, че а, сме за хармонизирането, а не стандартизиране. Това е от ключово значение. Регулаторите трябва да запазят способността си да изграждат специфични, да предлагат специфични решения възоснова на националните обстоятелства. Отново казвам, това е от ключово значение, за да подсилва конкурентоспособността, да защитава потребителите и да създава едновременно с това най-добрите условия за иновации. Държавите са много различни една от друга. И това, което функционира като решение в една, не функционира непременно в друга. Та, точно това е най-критичният момент. Например, прехода към гигабит обществото, това ще създаде още по-големи разлики в ситуацията. И отново искам да кажа, ние сме за по-силен, по-силна роля на Берег Берек ще има ключова роля в създаването на по-силен и а, обединен пазар. Благодаря. Благодаря. И сега господин Фокс Румни. Благодаря, господин председател а, няколко малки забележки. Смятам, че механиката на регулаторното управление е доста сложна тема. А, трябва да се съсредоточим върху резултатите и дали решенията насърчават или не насърчават инвеститорите. А, има три основни области, които искам да засегна. Когато имаме един такъв институ... Е, когато имаме институционална рамка, трябва да видим какви са целите. Второ, какви са предизвикателствата при интегрирането на европейският е, ските регламенти в спецификите на пазара и трето, какви са очакванията на инвеститорите за разпределението на е, спектъра. Нещо, което инвеститорите приветстват е, че е, има такива паневропейски органи като БЕРЕК и също, че трябва да има една такава неутрална мрежа, която да защитава телекомите също. И идеята е да кажем отново, че инвестициите са всъщност най-добрият начин да се намалят огромните разходи за трансформацията в телекомите. Също европейските насоки, е, инвеститорите също си дават сметка, че има разлики в пазарите според държавите. Но а, е, трябва да има регулаторна рамка, която да, катали... да бъде катализатор на инвеститорите има проблеми на този етап. Не е така. Например, относно методологията, инвеститорите не са доволни също, директния контрол на цените на някои места, а пък на други места цените са напълно освободени. Също има пропуски в правилното прилагане на регулаторната рамка и също как да се подобри качеството на услугите при бързи, бързият интернет. От една страна също, ако имаме такава съгласуваност, операторите ще оценяват по-бързо възможностите на пазара и също пък трябва да има достатъчно гъвкавост, която да позволява а, вариации спрямо спецификите на държавата. И за трябва да има някаква степен на адаптативност прямо местните условия, но пък не трябва да има големи отклонения от основните принципи. И а, там, където има такива по-големи отклонения, трябва просто те да отразяват спецификите на региона, а не да се отклоняват напълно от директивите. Именно за това трябва да се анализира пазара по региони, за да се види какви са а, спецификите и конкурентоспособността. И накрая спектъра, инвеститорите имат три основни а, желания. Първо, този спектър да бъде а, достъпен, трябва да има картографиране на а, тези спектър на, на спектъра. И това е от ключово значение, когато един оператор отива в други държави, съответно от други законодателства. А, няма кой знае какви очаквания, че ще има пълно хармонизиране, като се имат предвид а, националните специфики, но трябва да има яснота и координация. Второ, спектъра трябва да бъде отворен, прозрачен, а, за да има а, предвидимост за инвеститорите. Нека да не забравяме, че инвестициите в инфраструктура за спектъра са много големи и а, накрая последното удължаването на лицензиите, удължаването като срок на лицензите, това може да спести също и а, а, разходите. И а, трябва да видим как то ще бъде спрямо, как то ще се разположи спрямо а, циклите на търговете. Така или иначе, от ключово значение е да има а, инвестиции и трябва да се постигне тънкото равновесие между а, регулаторните изисквания и изискванията на инвеститорите и смятам, че трябва да има, ако има предвидимост, естествено ще има повече инвестиции. Благодаря. Благодаря. Сега нека да добавя, че има и друг въпрос, който не, по който не сте не споменахте, а именно сателитния широколентов интернет който беше представен от Асоциация на европейските сателитни оператори, госпожа Аутио Хола и Ютелсат, представителя на Ютелсат. Искате ли да кажете нещо накратко, да дадете някаква информация? защото от гледна точка на сателитния широколентов интернет това също е важно за нас това госпожа Арти Хола от Европейската асоциация на сателитните оператори. Благодаря ви, господин председател. Напълно сме съгласни, че инвестициите са най-важната тема и сме убедени, че трябва да има една среда, която да насърчава частните инвестиции в бъдещите мрежи. Истинските пречки пред бъдещите инвестиции днес обаче означава, че най-вероятно само елита, живееш в градовете, ще може да се възползва от а, тези нови инвестиции. А повече всяко граждани се нуждаят от нас и парламента е техният глас. Ето защо ние настояваме в кодекса да се споменава нуждата от микс от технологии, който да гарантира обща, общо достъпен достъп до интернет за всички и така кабели са най-отличният вариант, само че там, където не е възможно, може да достигне до неравнопоставеност на достъп. Ето защо трябва да насърчаваме микс от технологии, възоснова на принципа за технологична неутралност. Защо ние настояваме да се включат и възможно използване на сателите на в интернет в случай, че това стане възможно. Това от своя страна ще увеличи доста по до в интернет в селските райони. Междувременно не бива да забравяме, че милиони граждани продължават да разчитат на телевизионни услуги, идващи пряко или не пряко от сателитни услуги, които се основават на 100% частни инвестиции, независимо дали става въпроса за достъп в по домовете или достъп в открито море, например. Ето защо трябва да гарантираме и закрила на тези вече съществуващи услуги. Не само трябва да им позволим да продължат да съществуват, но и да дадем възможност за разработване на бизнес планове с вертикално естество. Защото гражданите няма да плащат за услуги за гарантиране на сигурност. В автомобилите си, например, ако те не могат да функционират навсякъде, а заделените услуги дават възможност да се гарантира тази повсеместност. Благодаря ви. Поставите на Телосат. Както стана ясно, мисля, че имаме нужда от дългосрочни стратегически визия, която не бива ненужно да ограничава всякакви мерки и инициативи за инвестиции, които да могат от една страна да подобрят високо посместният достъп и от друга страна да подобрят качеството на скоростта на и скоростта на интернет, особено в селските райони. Ето защо технологичният неутралност е напълно съществена но трябва да се мислят и трябва да се включи възможността на хибридни решения, т.е. Е, е, използването паралелно на няколко технологии за предоставяне на услугата. На второ мястото е доставката на висококачествен интернет в селските райони. Очевидно е, че трябва да се е, достигнат възможно най-голям брой граждани в възможно най-кратки срокове с най-висококачествените технологии, които са на разположение. На трето място трябва да има функционален достъп до интернет на разположение на всички граждани на Европейския съюз. Смятаме, че универсалните услуги трябва да са насочени не само към най-уязвимите групи, но до всички домакинства в по-далечените региони. И този принцип за повсеместен достъп трябва да бъде един от основните принципи на кодекса. на последно място, мисля, че альтернатива, която ние предлагаме, може да допринесе значително изпълнението на целта гарантиране на широко лентов интернет и не бива да се поставят под въпрос всякакви опасности за ограничаване на достъпа. Ние доставчиците на салитни услуги, работим с други технологии, но предоставяме също толкова качествени услуги. Благодаря ви. Давам думата на докладчика ни, госпожа Дел Кастио. Do you want to know? Okay, for, for Berek. Okay, we can start from Berek. Добре, нека да започнем тогава с господин Тушеновски, нашия докладчик по досието за Берек. Я дякую за, е, за ясне представение, главně. Много ви благодаря. за много ясният обзор, който направихте. Струва се, че мнението на господин Сориан голяма степен съвпада с моето мнение и мнението на колегите. За Европейския парламент Берек винаги е представлявал много важен канал за информация тъй като това е един орган, който се основава на безпристрастността и технологичната експертиза. И смятам, че този орган може да играе важна роля и в други области, например по отношение на енергетиката. А, по отношение на въпросите ми, първоначално исках да помоля панелистите да ни кажат какво е тяхното мнение за Берек. Те обаче вече го споменаха тази роля, така че няма да задам този въпрос. Вместо това, бих искал да задам един въпрос за новите правомощия и новата роля в този нов етап на развитие, в който сега навлизаме чрез е, изготвянето на кодекса но също така и ако погледнем огромният напредък в развитието на технологиите, който ни очаква. Как можем да премахнем пречките пред инвестициите? Пречки, с които Перек е напълно наясно. Така че бих се радвал да ни кажете кои са според вас правомощията ви, които са от ключово значение и които би трябвало да бъдат засилени. Благодаря ви. Сега вече дам думата на госпожата Кастио. Много ви благодаря. В тази втора дискусия, посветена на управлението, има два основни аспекта. Един е свързан с управлението на спектъра, а другият е свързан с общите разпоредби, в частност ролята на Берек. От... Няма да се спирам на спектъра, защото ми се струва, че като цяло има единодушие в Европейския парламент и то съвпада с вашето мнение. И това беше отбелязано и в регламента за телекомуникациите. Господин Фокс Ромли изчерпателно представи темата и ние напълно споделяме тази гледна точка. Нека вместо това да се съдоточа върху Перек. Въпросът ми е следният. Господин Сориано, председателят на БЕРЕК спомена, че може би трябва малко да се преустрои органа. Съгласна съм, че БЕРЕК по забележителен начин изпълнява целите които бяха поставени при създаването на органа и напълно изпълнихте мандата си. Но междувременно изсякоха доста години и може би няма да е зле да погледнем каква е връзката с местните пазари и нуждата да се осъществят общите цели и да се отговори на общо европейските потребности. Затова се питам дали не е добре да се обсъди двойният подход, който предлага Европейската комисия. Тоест в случая, в който националният орган не избере правилният подход за преодоляването на институционално равнище, това не се ли превръща в пречка за единния цифров пазар? това може би е добър начин да се намери съпоставимост и начин да се свържат нуждите на местното, местно равнище и общоевропейските потребности. Благодаря ви. Давам думата на господин Зориньо, докладчикът ни по Wi-Fi for Europe. Благодаря ви, господин председател. Като цяло европейските инициативи често са много бюрократични и процесите на взимане на решение процесите на изпълнение като цяло са доста продължителни. Инициативата Wi-Fi for Europe е пилотна инициатива и би следвало да бъде пилотни по отношение на модела на управление. Трябва да изготвим един модел на управление, който да е надежден и стабилен, но едновременно за това целият този процес трябва да се основава на саморегулирането и също така да се основава на доверието. Ако бързо трябва да осъществим 6 до 8 милиона нови връзки на територията на целият Европейски съюз, възоснов с цена от 20 000 евро всеки от тези микро... отделни проекти, и всичко това да се изпълни на, високо, на възможно най-високо технологично равнище. Ами ако искам постигнем тези, всички тези цели, този пилотен проект трябва да докаже, че функционира добре от технологична гледна точка, но също така, че е изпълним от административна гледна точка. Или казано с други думи, трябва да гарантираме, че това е пилотен проект на най-високо равнище, на което хората могат да се доверят и че той ще отвори нови перспективи за начинът по който гледаме на Европейския съюз и да сложим край на често свързани с европейските проекти тежки бюрократични процедури. Чух предложенията на нашите панелисти с това как може да функционира модела на саморегулиране и как може да се намери нужното доверие. Господин Бони има думата. Много благодаря, господин Зоряно, за много ясното послание, което отправихте в нашата дискусия. хармонизирането на решенията, свързани с спектъра, са сред основните елементи, необходими за разработването на 5G мрежите. Разбира се, имаме и точки на разминаване, но трябва все пак да се съберем около консенсусните въпроси. Търси технически решения за 5G и, както каза Пилар Дъркастио, Кастио, може би най-доброто решение е да се намери някакъв компромис. Много е важно да се намери най-добрият възможен модел за хармонизация и за разпределение на спектъра. И не бива да забравяме тази нужда. Става дума не само за БЕРЕК, за операторите на европейско равнище, но участие взимат и държавите членки. И в много държави членки мисля, че може да се съсредоточим с регулаторните органи, но пред самите държави членки ще ни зададат много трудни въпроси. Така че Част от днешната ни дискусия е да обсъдим как може да управляваме тези процеси с участието на държавите членки и как най-откровенно го казвам, как да дадем тласък на държавите членки, как да ги убедим, че това е много важно и че е много важно да се вземат тези решения. Това са основните аспекти, свързани с 5G мрежите. Благодаря ви, госпожа Ниблер има думата. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на гостите ни. Не съм сигурна дали всичко правилно разбрах. Доколкото разбирам, всички подкрепяте хармонизацията. Е, че трябва да се разгледа целият инструментариум, с който разполагаме, че трябва да има по-добра координация, но никой не твърди, че имаме нужда от Европейска агенция. Колкото разбирам, никой не защитава каузата за създаване на Европейска агенция или пък нещо тук. Е, съм пропуснал, защото в един момент трябваше да напусна залата за малко. бих искала да знам къде имаме нужда от хармонизация и с какви инструменти разполагаме, как стои въпрос с правото на вето и тъй нататък. Това ми се струва по-разумно от една европейска агенция, която само ще осложни цялостния процес. Благодаря ви, госпожа Компула Натри има думата. Съвсем лаконична ще бъда. И няма да мога да стана за отговорите, защото имам друга предвидена среща. Два въпроса, на които може би представителя на Брек, може, председателя на Брек може да ни отговори. Как може да се гарантира, че може да се чу гласа на всеки национален регулаторен орган? В Германия на... Доколкото знам, председателството на Берек е на ротационен принцип – Доколкото разбирам, националните регулаторни органи прилагат различен подход за разрешаване на трансгранични спорове, но в някои случаи този подход съвпада между две държави членки. Също така не ми стана много ясно каква е ролята на Европейската комисия, т.е. не би трябвало Европейската комисия да прехвърля своята роля и своите правомощия на БЕРЕК. Това бяха двата ми въпроса към Берека. Сега въпросът, другият ми коментар. Има опасност хармонизацията да забави възможностите на пионерите да се развиват възможно най-бързо, защото знам, че е, дружествата, искат, предприятията искат да тестват е, новите възможности, спектърът вече е предоставен, така че трябва да се гарантира, че хармонизацията винаги се, се извършва отдолу нагоре. Ако обаче казваме, всичко трябва да се случва едновременно за всички, няма да има е, световни лидери в Европа. Ако в Азия се развиват много бързо нещата, пък ние тук караме всички да се движат с една съща скорост в Европа, ще загубим в надпреварата. Много ви благодаря. Други въпроси? Не виждам такива. Много уважаеми участници и гости в днешното заседание. Със сигурност всеки ще иска да добави нещо във връзка с сателитната широколентова услуга. Но ще започнем отговорите с господин Фокс Ръмли, Global Telecoms. Благодаря. За сателит. Аз напълно съм съгласен с е, въпроса, свързан с задълженията. Наистина е много е интересен този въпрос от гледна точка на широко лентовата услуга, но може нещата да бъдат болезнени и тези 5-10% е, разполагане в европейските държави наистина е важен въпрос. Пазара трябва да диктува какво ще е положението. Според мен хибридно ще бъде решението. Неутралността на технологията е нещо изключително важно в повечето селски райони на Европа. Това е факт. И, както казах, инвеститорите все още нямат е, действително пълна позиция по е, тези въпроси, които разискваме и в този смисъл Берек има изключително важна роля, която следва да изиграе, включително и в Брюксел. Е, националните регулатори ще имат възможност наистина да добият допълнителна информация по-настоящем разбираме, че пазарът е доста разпокъсан и много е важна ролята на експертния опит по места. Това е и ролята на европейския регулатор като цяло. Това е значимостта и на националните регулатори. Thank you very much. Or you can also address any other благодаря. Разбира се, ако желаете, можете да се спрете и на други въпроси, на които искали да отговорите по време на първият първите, е, първата сесия от днешната, днешната ни дискусия. Действително, госпожа де е, Фелициан Антонио, много е интересен е този въпрос и може би в някои държави членки е, много сериозни са действията във връзка с хибрида, хибридното решение, кое да се наложи но няма как да бъде единственото решение еднакво възможно и за всички. Искам да, по, да кажа, че докладите на комисията по помрешеността на Европейския парламент по 5G е, е много интересен. Много интересни са констатациите, например, че може би 5G е прекрасно средство за заместване на фибероптичната връзка, особено до селските райони. Решението очевидно може да бъде изключително а, осъществимо и в този смисъл в е, контекста на селските райони може да се намерят удачни решения. Сега връщам се относно към управлението на спектъра, въпрос, който е точно свързан с 5G и, е, разполагането на тази услуга. Мисля, че ще бъде от съществено значение. Парламентът свърши отлична работа по отношение на спектъра от 700 МГц и проче. Много важно ще бъде сега да се наблюдава как държавите членки изпълняват, е, създават своите разумни пътни карти, е, каква ще бъде тяхната визия за европейското решение по този въпрос и управлението на спектъра и кодекса това също са аспекти, които насочени към новонавлизащите на пазара. Управлението на спектъра е много важен въпрос и много сериозен лост, за да позволи навлизането им на пазара. Какво има нужда Европа? С 5G, очевидно, е, имаме нужда от оператор магиосник, някой, който ще има интерес бързо да разположи услугата и да тласка останалата част от системата да го последва. Това е конкуренция, която е базирана и на инфраструктурата. Знаете, те, че в миналото магията се е осъществявала, така че се надяваме и че при 5G ще стане така. Благодаря. Благодаря, госпожо Фелици Антонио. Сега госпожа Фур, генерален директор Етно. Благодаря, господин председател. Етно е на мнение, че хармонизацията на спектъра е важно нещо. Тук можем да посочим продължителността на лицензиите. Много важен аспект. Според нас има възможност за по-добра координация без забавяне на първите. Важно е обаче да няма подобно вторично въздействие хармонизацията. Що се отнася до Берг? И по-рано казах, резултатът е изключително важен в този случай. Не искаме да възпрепятстваме, не искаме да забавяме обществото гигабит – но и за нас е важно да подчертаем. Знаем, че няма едно решение, което да е удачно за всички случаи. Трябва да осъзнаваме какви разлики съществуват между различните държави членки в географско, топологично, идеологично отношение. Така че добре е да има хармонизация от една страна, но трябва да имаме предвид и всичко това. Благодаря. Председателя, благодаря. Господин Сориано, председател на Барек, заповядайте. Благодаря. Първо ще отговаря на въпроса на господин Тушеновски. Мисля, че да, Берек е съгласен с списъка правомощия, които се предлагат в кодекса, включително и за националните агенции. И е, важно е да има по-широки правомощия за събиране на информация и от повърхността, защото ако трябва да се вземе решение за нови услуги, да се види дали трябва да има електронно комуникационни услуги или пък да ги няма, тогава очевидно ще бъде необходима широка информация да се отправят въпроси, да се получат отговори, които да дефинират окончателната позиция. Сега тези правомащия, които се предлагат от комисията по събиране на информация, са доста тесни. Следващия въпрос – който ми бе зададен. Ако искаме координация, са нужни две стъпки. Първо, правомощията се предоставят на Националната агенция за регулиране. След това Берек ще проведе дискусия с националните а, регулатори възоснова на тези компетенции или правомощия в някои случаи. Автоматизъм може да има. Например, ако ни предоставите утре възможност за участие при разпределяне на спектъра, това е пазарната ниша или е, дял, тогава може веднага да се проведат подобни разисквания на Берек и да се хармонизира разпоредба. Искате ли да отидем по-нататък? Ами, Берек не особено горещо приветства системите, двойствени, ограничаващи или проче. Така че, е, не бива да се създават е, системи усмирителни ризи как точно ще се работи при а, офертата на Едро, как ще работят конкретно системите. Ами какъв ще бъде шансът ни за маневриране, ако всичко е регламентирано? Не искам да бъде консервативен, но нека да погледнем глобално на този въпрос. Националните агенции трябва да имат своята автономност за взимане на решение. Председател, благодаря. И сега господин Олсън, заместник председател на Ериксън. Благодаря. И така, по дискутираните аспекти до сега, ролята на сателитите беше споменен. Селите е част от 5G. Очевидно технология, която ще бъде част от бъдещата екосистема 5G. Мисля, че има възможности за хибридни решения, но винаги в крайна сметка пазарът решава кое следва рентабилно да се реализира. 5G има роля за свързаността, разбира се. Е, говори се какво се случва в ЕС, в сравнение с Съединените Американски щати по отношение решенията 5G за свързване на домакинствата, 1 гигабита или 3 гигабайта скорост да се предостави на домакинствата, за да има съответно е, свързаност. Но това изисква спектър. Те могат да го направят това, защото са предоставили спектъра във високите е, ленти, което предоставя възможност тези услуги да се реализират. Връщаме се на спектъра. Много важно е да неща, направим нещата както трябва от самото начало. Как е, се осъществява свързаността и технологичната неутралност? Изключителна роля, особено по базовите станции има това. Много хора обаче не установяват, че днес мнозинството от базовите станции в света не са свързани с кабели, а точка до точка системи. Така че след 20-22 година повечето от половината ще бъдат свързани с микровълни, използвайки гигабайтовете, използвайки съответно наличния спектър. Така че трябва да внимаваме отново какво регулираме, да не стигнем до противоречия. И накрая, нещо, което вече е разисквано. Имаше и по-скоро въпроси. Е, безжичните мрежи в ЕС. Мисля, че трябва много внимателно да подходим какво искаме тук да постигнем. Дали ще бъде възможно това? Ако целта е да се даде възможност за гигабит обществото да е свързано, не съм точно сигурен как това ще се случи, особено ако говорим за хора, които говорят в несвързани е, зони, ако имат нужда да са свързани. Не зная дали построяването на базови станции с бежични мрежи ще дадат възможност за такава скорост на интернет. Но в крайна сметка въпросът е какво искаме да постигнем, то постижимо ли е, може ли да се постигне с различните технологии по сателита може да ни помогне, разбира се, при отдалечените региони, може би много по-бързо, отколкото бежичните мрежи. Така че трябва да внимаваме как точно дефинираме решенията си въз основа на технологията. Хармонизиране на последно място в моето изказване. Мисля, че е изключително важно. Но както вече бе казано от госпожа Капола Нати, наистина не трябва изоставащите да спират първите. И когато говорим за хармонизиране, ако е възможно, в зависимост от условията на пазара, да не спираме страни или региони, които искат да се развиват по-бързо. И трябва да насочи вниманието си, да можем да увлечем всички, да участват, да няма много изоставащи. Благодаря. Председателя, отлични речи. Благодаря ви. Точни въпроси. Надежни професионални отговори. Днес получихме всичко. Но нека да чуем и кратко обобщение от нашите докладчици, защото ето имаме четирима от тях. И, имаме половин минута за всеки докладчик, ако сте готови да кажете по едно изречение. Кой е готов да започне? Аз благодаря. Okay, understand. 30 seconds is not enough. Разбирам. Благодаря. <laughs> Благодаря беше отговора. Прекрасно изслушване. Много благодаря на нашите оратори и гости. Поздравления. You are great professionals and I think for our rapporteurs it was и мисля, че е, и от гледна точка на нашите докладчици изключително полезна среща. Благодаря и аз изключително горещо благодаря.